Good morning, everybody. Добро утро на всички. I am very happy. Много съм щастлив в качеството си на първи заместник председател на Европейския парламент. Ви приветствам с добре дошли в Европейския парламент за втората поред такава среща, наречена парламентарна седмица. Искам да благодаря на председателя на Европейската комисия, господин, Жан-Клод Юнкер, за това, че е тук сред нас. Мистер Шулц, Председателят Шулц пътува от Лондон. След половин час ще пристигне. Той се връща от среща с премиерът Камерън. Това пленарно заседание е откриването на пленарната седмица и на конференцията. Утре ще се проведе конференция по член 13. Конференция председателствана и съпредседателствана съответно от Европейския парламент и Нидерландския парламент. Господин Туск ще участва в дебата днес, но в момента той пътува из Европа да подкрепя дискусии, които ще а, се проведат в четвъртък по време на срещата на върха. За това господин Туск ви моли да го извините. This meeting, I think, is very important. Тази среща според мен е много важна за вас като представители на националните парламенти, но е важна и за нас, членовете на Европейския парламент. Ние сме приятели, трябва да си сътрудничим и е важно, освен това, да си сътрудничим с Европейската комисия. Първо, Какви са правилата? Искам да подчертая, че както обикновено ще направим всичко възможно, да може възможно най-голям брой участници да изразят а, своето становище, а, въпреки че времето ни е ограничено. Като си има предвид, че участниците са многобройни, ще ви помоля да се вмествате в рамките на две минути за въпроси. В хода на, на дискусията може да се наложи да коригираме това време за изказване. Вие може е, да покажете, че искате да вземете думата, като с това разполагате е, формуляр, в който може да попълните името си и да го предоставите на секретарите, които ще ни ги донесат. Първо, ще имаме дискусия с председателя на Европейската комисия. Дискусията ще се състои а, от въпроси и отговори. Моля ви ем, незабавно да попълните вашите формуляри за изказване, ако имате въпроси към председателя на Европейската комисия. Като цяло ще се опитаме да разпределим времето за изказване последния начин. Двама или трима представители на национални парламенти плюс един представител на Европейския парламент и така нататък. Ако е необходимо, можем да коригираме, разбира се, продължителността на изказванията, ако се наложи в хода на дискусията. Първо ще ем, съберем въпроси от 9 или десетима представители. След това ще дадем думата на господин Жан-Клод Юнкер и накрая ще му дадем думата за заключителни е, думи. Сега първо давам думата на господин Жан-Клод Юнкер и след това ще ви дам възможност вие да зададете въпроси. И а, по време на втория кръг на дискусията вече ще е, чуем изказването и на господин Шолц. Господин Юнкер, добро утро, уважаеми дами и господа. Това не е най-добрата седмица за организирането на такава среща, защото Европейския съвет заседава в четвъртък и в петък. Като резултат от това аз днес имам срещи днес и утре с около 20 министри и първата среща започва след половин час и аз трябва да ви напусна, за което искам да ме извините. Та, е, организирането на тази седмица точно е, по това време е, не е най-добрата идея, но какво да се прави? Е, кажа, че е, ви приканвам да ми зададете веднага въпроси. Няма да правя изявление преди това. Европейският семестър не е технически процес, това е политически процес. Комисията не диктува на държавите членка какво трябва да правят и за това казвам, че аз незабавно, мигновено съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви. Добре, ще продължа на френски. Защо? Защото първият въпрос е от представител на Френския парламент, госпожа Даниел Броас. Тя е председател на Европейската комисия. Имате думата. Е, благодаря, господин председател. Е, благодаря, че веднага ни давате възможност да ви да зададем въпроси. И така, уважаеми господин председател на Европейската комисия, къде сте, госпожо? Прекъсва председателят, ораторката. Ето ме. Да, е, благодаря ви. Е, е, радвам се, че имаме възможност да провеждаме редовни интерпарламентарни срещи по начина на работа, който възприехме в Люксембург. За мен е важно Европейският парламент и националните законодателни събрания колко се може от по-рано да се включат в изработването на решения, вземани на нивото на Европейския съюз, особено що се отнася до економическото управление. И така, Два въпроса на вниманието на господин Гюнкер. Първият. Оставаме с впечатлението, че е, е, лека по лека се установява Европа на страха. А Европа на солидарността и пълната заетост някак си изчезва от погледа. И дали начина на работа с е, участието на парламентите, с представителите на гражданите, би могло да ни помогне да излезем от това положение. И на второ място, доколкото е на лице парламентарен контрол и доколкото са прибавени три социални показателя в рамките на економическата политика, нещо, което се оспорва между другото от редица парламентаристи, аз която съм за, бих искал да чуя от вас, господин председател, какво мислите вие за тези показатели, свързани с социалната политика които според мен имат значение за економическото управление за една Европа, която следва да се грижи за заетостта и най-вече за младежката заетост. Господин Юнкер, имате думата за отговор. Госпожо председател, вие сте е, напълно права. Е, Европа на страха е Европа на безпокойството. Е, наистина настъпва на нашия континент и някои се стараят да подхранват подобни настроения, които са, макар и разбираеми, нездравословни. Помните, вероятно, че сред приоритетите на комисията, чието председател имам чест да бъда, са заетостта и растежа. Аз още в е, началото на своя мандат е, имах възможност е, да заявя, че ще се противопоставя на сляпото прилагане на бюджетните ограничения е, ще е, акцентирам върху растежа и заетостта и по тази причина от самото начало на своя мандат е, обявихме инвестиционен план, който за съжаление е известен под моето име. Това във всеки случай не беше моя идея. Идеята беше, ако всичко се провали, да се знае предварително кой е виновен за това. Но във всеки случай провал няма. Ние вече мобилизирахме 61 милиарда евро е, инвестиционни е, капитали. 40 е, на големи инфраструктурни проекта са вече обявени в 22 държави членки. Десетки хиляди малки и средни предприятия вече се възползват от този инвестиционен план който действа, прочем, благодарение и на подкрепата, и на съдействието на Европейския парламент. И в този контекст, както и в контекста на Европейския семестър, аз отдавам голямо значение на подкрепата на националните парламенти, е, прочим, повода за днешното ни събиране. Тъй като Европейският семестър е, почива на доверието е, и на съучастието, дори бих казал – Значи, комисията, парламентите би следвало да, да работят заедно, особено когато става въпрос за изработването на големите направления на бъдещата политика на Европейския съюз. И в това отношение аз определено съм привърженик на социалните показатели. Впрочем, ние е, ги предложихме и като комисия, и съветът на министрите на економиката и на финансите отхвърли социалните показатели, които бяхме е, предложили е, на вниманието на държавните и правителствените ръководители. И значи правителствата почти единодушно либерали, социал-демократи и прочие отхвърлиха идеята сред инструментите за измерване е, успехите в областта на економическото и социалното сближаване, отхвърлиха, отхвърлиха тези социални показатели. Ще дойде ден, обаче, аз съм убеден, когато разумът ще е, победи и ще бъдат е, включени такива е, социални, не само економически, не само фискални и финансови показатели, а и социални показатели, които да ни дават по-точна представа за социалната реалност в Европа, която често се подценява. И това е причината, прочим, по която Комисията възнамеря, възнамерява да започне от 8 март широко допитване за изграждането на един стълб нормативен на социалните права. Благодаря ви, господин председател. Сега от Литва ще чуем госпожа Мироте Вирсайте. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Господин председателю на Европейската комисия, благодаря. Благодарим ви, че ам, сте готов да обсъждате с представителите на националните парламенти европейския семестър. Станахме свидетели на редица кризи, миграционна, економическа, свидетели сме на световна несигурност. Освен това се забавя и економическото развитие в Европейския съюз. Какво е основ... основното препятствие пред инвестициите в европейската економика? Според мен това е неразправед... несправедливото разпределяне на доходите. Не трябва да се концентрираме не само върху фискалната дисциплина, а и върху вътрешното търсене. Това трябва да е целта на Европейския съюз. Въпросът ми е свързан с следното. Какъв е вашият план Б? Ако Обединеното кралство излезе от Европейския съюз, не знам кога ще бъде проведен референдума там през май или когато иде. Какво ще се предприеме? Как ще изглежда Европейския съюз, ако наистина това се случи? Благодаря ви. Madam, е, е, your intervention was... Благодаря ви, госпожо. Вашето изказване обхвана два основни аспекта. Първият е свързан с инвестициите в Европейския съюз и вторият е свързан с референдума в Обединеното кралство. По първата част тези държави членки, които имат бюджетни маржове, имат възможност поле за действие, могат да предприемат мерки, свързани и с вътрешното потребение, спазването на фискалните изисквания е начин да се ам, насърчи економическото развитие. Това, което се опитваме ние е да насърчим частните инвестиции и ам, събирането на частен капитал. В някъде през май ние ще изготвим нашите препоръки за всяка една страна и следващата седмица ще има доклади за всяка страна, в която ще са свързани, която ще, които ще са включени различните инициативи. Относно референдума, имахме 4 или 5 срещи с премиера Председателят на съвета също беше там. Бяха формулирани няколко предложения. Те ще бъдат е, обсъдени в четвъртък и в петък и ще видим дали предложенията, направени от мен и от господин Туск, ще бъдат е, приети като справедливи от останалите 27 държави членки и от Обединеното кралство съответно. Не, нямаме план Б. Защото в противен случай това би показало, че Европейската комисия би, пока... би изразила своето желание страната да напусне Европейския съюз. Казвам, че нямаме план Б, ние имаме план А. Обединеното кралство трябва да остане в Европейския съюз като негов активен член. Благодаря ви. La pregunta del señor Pedro Saura. Сега въпрос от господин Педро Саура, който е член на Испанския парламент. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Добро утро на всички. Като цяло Искам да се обърна към председателя на Европейския съвет, но нека кажа така или иначе. Част от основните проблеми, пред които е изправена световната економика, става въпрос за структурните проблеми, да има много такива. След тях са стагнацията, посредствеността и искам да кажа, че с новите политики е необходима и международна координация на бъдещите политики. И като имаме това предвид, аз смятам, че координацията в областта на данъците е нещо много важно. През последните няколко месеца новата комисия излезе с най-различни пакети за фискална координация. Исках да попитам председателя на съвета тъй като това е нещо, което засяга съвета. Искам да коментирам последния пакет на московици с двете нови директиви в него, както и стратегията за международно данъчно координиране, както и стратегията и новите договори във връзка с двойното данъчно облагане. съвета не може да снижи амбицията на комисията да постигне международна координация, защото това е важно. Отново казвам, економическите проблеми в света и Европа имат и структурен характер и съответно економическата или паричната политика може до някъде да помогне, но на нас са ни необходими фискални политики и също така международна координация. Благодаря ви. Господин депутат, координацията на економическата политика е широко понятие. И трябва да имаме широки, обемни идеи, когато обсъждаме този въпрос, защото бюджетната политика е само един от елементите на економическата политика. Това е проблем, прочем, защото в Европа всички решения от подобен характер по бюджетни въпроси се вземат с единодушие. Това, знаете, затруднява нещата. Сред приоритетите на комисията е и един по-настойчив, настъпателен и категоричен подход към бюджетната хармонизация, в това число данъчната. Комисията е направила редица предложения, в това число въвеждането на система на автоматичен обмен на предварителни данъчни постановления и след това един данъчен пакет, пакет за нормативна уредба на различните данъчни аспекти. И сега вие сте прав е, да казвате, че по-скоро трябва да отнесете въпроса си към председателя на съвета. Защо? Защото е, съветът, в частност на министрите на финансите и економиката, е, е неохотен да, да се занимава с тези въпроси. Първата реакция не сочи особено ентусиазиран прием от страна на правителствата. Много е лесно да се сочат с пръс една-две отделни държави, вместо да се поеме отговорността, която е обща. Аз обаче не, няма да се откажа, не, не, не, не, не се отчаивам. Трябва да кажа, че към края на моя мандат Европа ще е постигнала, според мен, необходимия напредък в това отношение. Благодаря. Имаме още пет записали се за въпроси. Смятам да ви изслушам, колеги, всички първо, преди да дам думата на председателя Юнкер за да отговори на всички. Не повече от минута на въпрос, моля ви. Господин Йоахим Посо, Бундестага е първи. Уважаеми господин Юнкер, тази комбинация според мен тази седмица е много удачна, за разлика от това, което вие казахте. Ето, сега може да чуете нашите а, проблеми, да чуете нашите а, опасения. И а, в Европейския съвет по време на срещата тези безпокойства да бъдат изразени още по-ясно. Ситуацията е безпредседентна, такава каквато я не я познавам от предишните години. И така, някои правителствени или държавни ръководители искат да забавят задълбочаването на економическия и паричен съюз. Това би довело, разбира се, до стабилизиране в Европейския съюз, но някои от тях искат постоянно да забавят а, този процес. Какво смятате вие? А, господин Зимон Габриел и а, министърът на економиката се изказаха по а, ам, бъдещето в Европейския съюз. Те казаха, че някои страни трябва много повече да се постараят. Включително и Германия, която трябва да заложи повече на ам, економическото развитие, но трябва да има и държави членки, които да поемат а, своята отговорност и по отношение на разпределянето на мигрантите и бежанците. И на следващо място относно данъчния дампик, в момента тече председателството на Нидерландия. Ето това е добра възможност е, за Нидерландия да отбележи напредък по тези въпроси, свързани с данъчния дампинг и така да даде своя принос е, към справянето с е, е, данъчния дампинг в Европейския съюз. А сега Госпожа Арина Каридо, отново от Испанския парламент. Заповядайте. Добро утро. Първо, съвсем накратко бих искала да благодаря за това, че ми давате възможността да участвам в това заседание, свързано с европейския семестър. Имам въпрос за господин Юнкер. Съвсем наскоро, преди няколко дни, вие накратко обобщихте онова, което беше постигнато от Европейския фонд за стратегически инвестиции, милиарди инвестиции в а, инфраструктура, 42 програми и много бенефициенти, малки и средни предприятия в Испания. Има 6 проекта. И се чудя за забавянето по отношение на растежа и как това ще се отрази на ускоряване на вашия план. И сега господин Герасимус Балаурас, който е от гръцкия парламент. Заповядайте, давам ви думата. Добро утро. Както и други колеги казаха, се ме впечатлиха. Не можем да отбележим напредък само с затягане на фискалната дисциплина и отчитане на показатели. Струва ми се, че онова, което вие предлагате като лекарство е онова, което всъщност убива пациента. Милион и половина безработни имаме в Гърция. И имаме хиляди, които а, са бездомни и спят по улиците. Има и още едно измерение. В моята страна има поговорка, в която се казва, че при борбите на слоновете жабите биват смачкани. И точно това се случва сега с а, Европейския съюз и несъгласието с Международния валутен фонд, а освен всичко това имаме и кризата с беженците в Европейския съюз. От нас се очаква да бъдем толерантни. Има ксенофобия. И границите има хора, които искат да се затворят тези граници. Как ще спрете тези милиони, които бягат от войната? А войната, не бива да забравяме, е до някъде отговорност на определени държави членки. Обществото трябва да подходи по-хуманно и а, да спази принципа на солидарност. Мисля, че след като изслушах колегите, Европейския парламент трябва да има по-засилена роля – а не просто да бъде една хартина демокрация. Националните Извинявайте, членовете на националните парламенти трябва да идват тук по-често, за да ви покажат какво чувстват хората там. Благодаря ви. Председателя, благодаря. От Камерата на лордовете, от Обединеното кралство е следващия оратор. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ни позволявате да ви задаваме въпроси. Няколко неща искам да кажа. Първо искам да ви поздравя за това, че нямате план Б по отношение на Брекзит. Ние наистина се надяваме, че той няма да се случи. Но имахме доклад и искам накратко да споделя какво, какво става въпрос. Става въпрос за доклада на петимата председатели. Смятате ли, че той е възможен, като се има предвид, че имаме рецесия и трябва да постигнем всички резултати до 2020 година. Освен това, във връзка с макроекономическия дисбаланс и процедурата, се радвам, че говорих след германските делегати, защото има страни, при които има излишък, както има и такива, при които има дефицит и вярвам, че вие имате такива инструменти, да се справите както с излишките, така и с дефицитите. И в заключение, предвиждате ли една, едно Министерство на финансите на Европейския съюз, като имам се има предвид какво казахте току-що по отношение на фискалното сближаване? И сега, като председателя, последния въпрос към председателя на комисията идва от Европейския парламент, госпожа Руилиш. Благодаря, господин председател, за това, че се отзовахте на поканата. Положението е изключително трудно за всички ни и за вас, разбира се. Аз се изказвам в качеството си на докладчик на Европейския парламент по доклада, по, годишни, по доклада за годишния обзор на растежа. Все още обсъждаме съдържанието на този доклад, но аз съм убедена, че парламентът може да приеме доклад, който ще постави акцент върху социално-економическото сближаване или конвергенция като основна, главна цел. По същия начин, по който всъщност предлага Европейската комисия. От което следва, че ще постигнем съгласие помежду си, че социално економическите е, е, показатели са не по-малко важни, т.е. социалните и економическите трябва да бъдат равнопоставени и е, че именно тази връзка, от тази гледна точка следва да се изпълнява плана за инвестиции, за растеж и заедост. Смятаме, че економическото и социалното оживление е от съществено значение за засилване на социалната кохезия в Европа и Европа да може да се справи с множеството заплахи, надвиснали над нея. В тази връзка въпросът ми е сравнително прост. Аз казах, според мен Европейския парламент се движи в правилната посока. Убедена съм, че заедно ще можем да свършим добра работа с националните законодателни събрания и следователно питам ви, господин председател на комисията, дали заедно, по-системно бихме могли да работим заедно с Европейската комисия, за да водим корабата и да се каже по попътен вятър. Благодаря. Благодаря ви, госпожо депутат. Веднага давам думата на господин Юнкер, председател на Европейската комисия, за да отговори на вашите е, въпроси и с това да приключим това заседание, посветено на отношенията между парламентите и комисията. Имате думата, господин Юнкер. Господин председател, петима колеги зададоха въпроси, но помежду си общо взето зададоха 40 въпроса. 14, нали, извинете. Така че аз няма да отговарям на 14-те въпроса, а на петимата колеги. Ще започвам с колегата Палс от Бундестага, който посочи, че има по-важни правителствени и държавни глави и по-неважни и освен това, той каз... попита дали доклада на пете председатели ще бъде изпълнен. На практика, надявам се, че да, и за мен всички са важни. Докладът на петимата председатели е предложение, което трябва да се приеме на сериозно. Това е много важно предложение на петимата председатели в Европейския съюз. Европейския парламент ам, на едно с националните парламенти има определени правомощия. Има право на глас. В доклада са включени някои аспекти, които са много важни. И те са важни и за Европейския парламент. Разбира се, има разминаване в становищата на някои държавни правителствени глави и има някои от тях, които не подкрепиха спонтанно предложението на комисията. И разбира се, от Германия имаше някои ам, негативни изказвания, но това се дължи на факта, че доклада не е разгледан в подробности. Така или иначе, първо на национално ниво трябва да бъдат мерки, предприяти мерки преди да се премине към европейското ниво и към принципа за солидарност. Съществуващите маржове дават възможност за повече инвестиции на местно ниво и за засилване по този начин на вътрешното потребление. Комисията ще изготви подобно предложение през следващите седмици и а, на, да бъдат а, а, премахнати а, пречките на местно ниво. 17% по-малко са инвестициите в Европейския съюз, отколкото а, през 2007 година. Необходимо е, разбира се, да се а, навакса този пропуск. Има определен подход а, към беженската криза и то на национално ниво като тази тема трябва да се разглежда съвместно с, на едно с европейския семестър, на едно с кохезионната и структурна политика в Европа. Всичко трябва да бъде сложено в един и същи контекст. Данъчният дъмпинг. Да, през последните години се занимавахме с този въпрос – Комисията е изготвила предложение. Нидерландското правителство работи усилено върху изпълнението на предложението и председателството и комисията ще ви държи в течение на мерките, свързани с данъчната координация. Е, е, Една испанска колега, мисля, говори за това колко бързо се реализира инвестиционният план. Вярно е, че за сравнително кратък срок успяхме да мобилизираме впечатляващ обем държавни и частни финансови средства. Но аз не виждам пряка връзка между растежа на БВП който, прочем, е посредствен, трябва да, трябва да кажем, и в еврозоната, и в целия Европейски съюз, връзка между БВП и а, инвестиционния план. А, бих казал а, по-скоро обратното. Колкото по-слаб е економическия растеж, толкова по-усърдно трябва да работим за ускоряване на инвестиционната програма. И прочем, не за някакви си три години, а за един дълъг период, практически за целия мандат на комисията. На нашите гръцки колеги ще кажа, че аз не съм привърженик и съм го казвал не веднъж. Не съм привърженик на слепите бюджетни ограничения, безогледни и неограничени. Аз изцяло подкрепям идеята, че отговора на кризата не може да бъде единствено по линия на бюджетните ограничения. А аз съм привърженик на това добродетелно съчетание между укрепването на държавните финанси, което разбира се е необходимо, и, и структурните реформи, прочим, които следва да бъдат предмет именно на европейския семестър, от една страна и, и инвестициите от друга. Фактически имаме станаха три, три елемента, един, един, тъй да го наречем добродетелен кръг, който следва да характеризира политиката ни в Европа нито съм привърженик на затварянето на границите в Европа. Според мен е порочно отклонение поради липсата на материално и кадрово обезпечаване по външните граници, да, да се превърнем в еди колко си провинции, региони и така нататък. Или сме един континент – в единение или се делим отново на едни, други, трети и четвърти. Още през 2014 година, през месец юли, комисията направи предложение за е, е релокализация, за преразпределение на беженците, които вече са на територията на Съюза. Предложихме е, общ контрол на външните е, граници, общи действия на държавите членки по определението на, на, на страните на происход, тяхната квали, квалификация, нали? всичко това, е, за да избегнем хаоса, в който се намираме днес. С следващата госпожа задала въпрос, е, аз съм е, изключително е, съгласен. Е, Но, за съжаление, трябва да ви напусна, казва председателя на комисията. <clears throat> Благодаря ви, благодаря ви, господин председател на комисията. Вашите е, отговори, вашите е, мисли бяха много интересни е, за всички ни, особено що се отнася за постигането на равновесие между първия стълб, нали, решението на проблемите за държавния дълг и втория стълб, въпросите за растежа. Благодаря ви за този диалог, господин председател. Успешна работа и на добър час ви пожелавам. The President of the European Parliament, Mr. Schulz, is coming. Председателя на Европейския парламент, господин Шулц, идва и преди неговата реч, която ще приключи първата сесия, искам да ви информирам за днешната програма. След първото пленарно заседание, ще има второ пленарно заседание, посветено на политическите приоритети на, в рамките на цикъла на Европейския семестър за 2016 година. Ще се проведе в същата тази зала ще бъде съпредседателствано от господин Роберто Гуалтиери, председател на Комисията на Европейския парламент по економически и финансови въпроси, и господин Томас Хендел, председател на Комисията на същия парламент за заетостта и социалните въпроси. По време на това второ заседание е, ще присъства също господин Владис Домбровски, заместник председател и комисар на Европейската комисия, за еврото и социалния диалог, както и комисар Пьер Московиси, е, отговарящ за економическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митниците. След това ще обядваме. След това от 13 е, до 15 часа ще заседават политическите групи. От 15 часа е, ще Заседават интерпарламентарните комисии по въпросите за економически и парични, парична политика, е, след това за е, европейските социални въпроси и заетостта. И всичко това ще стане тук на етажа срещу пленарната зала второто заседание, организирано от Комисията за заедостта и социалните въпроси на тема «Що е то тройно А в социалната политика?» и инвестиционна политика, инструмент на Европейския съюз за развиване на нова заетост. Това заседание ще се състои в сградата Йозеф Антал 4Q1. Междупарламентарната е, комисия, организирана от бюджетната комисия на парламента, ще разговаря по очакванията на европейско и национално равнище за демократична отчетност е, по е, многогодишната финансова рамка. Пак в Йозеф Антал, 6 Q2, т.е. на 6 етаж – Е, бих искал да е, напомня на френски това, което казах на английски в началото. Онези, които желаят да зададат въпроси, следва да попълнят този формуляр, да посочат дали са е, членове на национален или на европейски парламент, откъде сте, кои сте политическа принадлежност и така нататък. Става въпрос за, за въпроси, адресирани било то до председателя на парламента Шолц или до комисаря Добровски или до комисаря Московиси. За нас е много важно, впрочем, да, да работим всички заедно. Понякога се създава впечатлението, че е на лице известно съперничество между националните парламенти и Европейския парламент. Не по този начин обаче трябва да се тълкуват договорите, трябва да си подадем ръка да си сътрудничим, защото законодателната дейност от една страна и субсидиарността от друга са изключително важни неща. По законодателната страна вие разполагате с картон, с начин да противостоите на решения на Европейския парламент, ако смятате, че те не са целесообразни или противоречат на субсидиарността. А ако не работим заедно, ще бъде крайно неблагоприятно за нашите общества, за економиката на е, Европейския съюз. Имаме сериозни, тежки предизвикателства, в това число терористичната заплаха, миграционната криза. Не можем да си позволим да си съперничим, трябва да си подадем ръка, за да отговорим на очакванията на нашите съграждани. Но що се отнася до субсидиарността, Европейският парламент много държи на този принцип. И следователно, вашата роля е, е не по-малко важна за нас, отколкото е, за вас в е, вътрешно-политическия живот на вашите страни. Както казах, заедно трябва да търсим отговори на предизвикателствата в различните държави членки. Знаем какво стана през последните години, знаем какво а, става и днес. Економическата криза все още не е приключила. А, вчера тук бе господин Драги, председател на Европейската централна банка, който категорично заяви, че трябва да се продължава а, а, лека по лека а, да, да се а, насърчават капиталовложенията да се търси възможност за разкриване на нови работни места, особено за нашите младежи. И в тази връзка аз мятам, е, че сътрудничеството между Европейския парламент, единствената пряко избираема институция от европейските институции от една страна и европейските парламенти, от друга следва да се засилва. Впрочем, и по линия на, на, на разискванията, на, на дискусиите, именно а, е, чрез а, е, такива събрания, които ни дават възможност да си задаваме въпроси, да, да спориме ни с други. ето тук днес е, е председателя на Европейския парламент за приключване на първото ни заседание. Много, много въпроси, прочем, вече са, са адресирани до председателя Шулц. Ето, господин председател, ще прецените как да процедираме. Е, Благодаря ви, господин Таяни, уважаеми дами и господа. Благодаря ви за вашето търпение. Благодаря ви за това, че сте тук. Искам да ме извините за моето забавяне. Благодаря и на колегата Антонио Таяни за това, че ам, беше готов да ме замести, докато дойда. Um, Und ich würde Ihnen gerne kurz erklären, warum ich äh, äh Sie nicht äh, zu Нямах възможност да ви поздравя е, в самото начало на заседанието между 9 и 10 часа. Имахме среща с е, господин е, Камерън, но имаше проблеми на летището в Париж и господин Камерън не можа да бъде на време тук. Закъсня, дойде към 10 часа, срещата ни продължи повече от предвиденото и за това ви моля за вашето разбиране, за това, че не можах да ви поздравя в самото начало на заседанието трябваше да обсъдим с господин Камерън някои важни въпроси, свързани с оставането на Обединеното кралство в Европейския съюз. Благодаря ви, че сте тук сред нас днес. Благодаря, че има толкова много представители от националните парламенти тук, които да обсъдят темата за економическия семестър и да вземат участие в конференцията по член 13. Има много важни въпроси, които обсъдихме с господин Камеран тази сутрин, свързани и с нашите дискусии не на последно място. Дали ви интересува е, за какво говорихме тази сутрин с е, премиерът на Обединеното кралство. Правителството на Обединеното кралство иска да бъдат е, направени някои изменения в договорите и най-вече в тази част, в която се споменава, че Съюза трябва все повече да се задълбочава, да се интегрира. Те искат тази част от договора да няма задължаващ характер за тях. Това обаче изисква внасянето на изменение в договорите и тази сутрин с премиерът говорихме точно по този въпрос надълго и на широко. По време на срещата на Европейския съвет ще бъде обсъдена темата също така. Има редица страни, които са на друго мнение, а именно, че в някои политически области е необходимо да има по-тясно сътрудничество, особено когато говорим за развитието на финансовите пазари, за развитието на банковия сектор със сигурност ще имаме нужда от един все по-сплутен съюз и а, няма да от полза държавите членки да се отдалечават една от друга, нито пък, не, ни, е, нито пък органите на Европейския съюз, нито пък да се допусне разцепление на европейския пазар. Това са теми, които ще бъдат обсъдени много подробно през следващите дни. Държави държавите членки, които са мнозинство, споделят следното становище. А именно, тази формулировка за все по-сплутен съюз не може да бъде обект на промяна в договора. С други думи, не може само тази промяна да бъде внасена в договорите. Трябва а, изменението на договорите да бъде съпътствано и с други промени. Тази сутрин обсъдихме нещо, което беше важно, а именно връзките в еврозоната и връзките на страните от еврозоната с тези, които са извън еврозоната. Имаме общ европейски пазар, общ пазар, който се основава на договорите и според мен е оправдано искането на Обединеното кралство в рамките на общия пазар да няма дискриминация към страни, които не са членки на еврозоната. Прав е господин Камерън. Обединеното кралство е, е, е един от основните платци към бюджета на Европейския съюз и Обединеното кралство участва активно във вътрешния пазар и не е държава членка на еврозоната. Не трябва да се допускат негативи за такива държави членки, които не са се присъединили към еврото. Смятам, че това искане е оправдано. Държавите членки на еврозоната казват обаче, че е необходимо да се задълбочи процеса в еврозоната. И решенията взети в рамките на еврозоната не могат да бъдат оспорвани от държави извън еврозоната. Не може е, едните да кажат не искаме да сме дискриминирани, а от, от друга страна има вето, което може да се налага върху решенията. И тази сутрин обсъждахме много, много интензивно тази тема. Сигурен съм, че ще стигнем до компромис. И така, трябва да е ясно, че еврозоната и вътрешния пазар са заложени в договорите. В тях много ясно се посочва за какво става въпрос. В член 3 алинея 4 се казва, че Европейския съюз изгражда своят економически паричен съюз, като основната валута е еврото. Е, Обединеното кралство и Дания обаче правят изключения. Те имат това право на изключение и те са отказали да се присъединят към е, е, еврозоната. В договора се предвижда тези страни, които не е, са част от еврозоната, не изпълняват тези специфични условия като Виненото кралство и Дания, трябва да направят всичко възможно, за да се присъединят към еврото в един определен период от време. И повечето страни са изпълнили изискванията по ам, фискалния пакт и са се присъединили към еврозоната. 19 страни са в еврозоната, 7 са такива, кои, към които се а, отнасят условията от договора и 2 се ползват с а, право на а, изключение. Така или иначе е необходимо да се увеличи сътрудничеството между европейските органи и държавите членки, между трите институции парламент, комисия и съвет беше обсъждано ново междуинституционално споразумение, включващо по-добро законотворчество и в хода на преговорите имаше списък с искане на Обединеното кралство за намаляване на товара за малките и средни предприятия, за намаляването на законодателния товар, да има по-малко разпоредби. и е, да има правила за изпълнението и предприемането на мерки. И така, сключи се споразумение, което трябва да бъде одобрено и в Европейския парламент, в съвета и в комисията. Това споразумение вече е одобрено. По отношение на споразумението имаше ем, съгласие между мен и господин Камерън. А, така или иначе, много от нещата, включно това споразумение, вече са обект на изпълнение. Друг въпрос, който е много важен за националните парламенти и за Европейския парламент, свързан с социалните помощи. Как може да се предотврати злопотребата с социалните помощи, но в същото време да не се засяга свободното придвижване на хора в рамките на вътрешния пазар и да се вземе предвид и забраната за дискриминация. Въпросът е много труден. Тук става въпрос за два основни аспекта, за два принципа, които за нас не подлежат на договаряне. Първо, трябва да има гарантирано свободно движение а именно гражданите на Европейския съюз да могат да живеят и да работят във всяка една държава членка на Европейския съюз и никой да не бъде дискриминиран въз основа на своята националност, пол, цвета на кожата, вероисповеданието и така нататък. Никой да не бъде дискриминиран въз основа на това, от коя страна произхожда. Ам... Да, когато да речем една държава членка забележи, че е, е, социалната система а, е обект на злоупотреба, да предприеме нещо, но тези мерки не трябва да са в разрез с тези два принципа, които споменах за свободно придвижване а, на а, хора и за правото а, на всеки да живее и да работи където иска в Европейския съюз и да не е, бъде е, дискриминиран по какъвто и да е признак. В Европейския съвет подчертах, че е, ние стриктно ще се придържаме към принципите, заложени в договорите. Ще следим за тяхното спазване. Социалните системи на държавите е, членки, разбира се, са ще бъдат директно засегнати от бъдещите дискусии. И така, уведомих ви за това, което беше обсъдено тази сутрин. Готови сме на всичко, ще положим всички усилия, за да запази Европейския съюз своята цялост, да Обединеното кралство да остане част от Европейския съюз, защото Европейския съюз е по-силен, когато Обединеното кралство е част от него и Обединеното кралство, разбира се, е по-силно, когато е част от Европейския съюз. Проявата на воля е едно, но конкретното прилагане на практика е нещо друго. Но разбира се, ще намерим разрешение и на този въпрос. Независимо от това, какъв ще е резултата от референдума, дали ще се гласува с да или не. Стои неразяснени въпрос с миграционната криза, стои неразяснен въпрос е и с Сирия. Това, което се случва в Сирия е доста обезпокояващо. Конфронтациите се засилват, броя на жертвите се увеличава, натискът върху всички нас се засилва не трябва да се позволява по-нататъчна ескалация на ам, военния конфликт. Трябва в Женева да бъдат договорени допълнителни условия. Много е трудно да се постигне това, но според мен това е единствения начин. Не може да има военно разрешение на този конфликт в Сирия. Ам, в четвърта тук ще има представители и на а, турското правителство. Ще се опитаме с турското правителство да постигнем съгласие по въпроса за беженската криза, както и по въпроса за деескалиране на а, военния конфликт в Сирия. И така накратко ви уведомих. Знам, че това, което ви казах, не е част от дневния ред, но аз си мислех, че предвид ситуацията, в която се намирам, имате право да знаете защо отсъствах. Не бях тук от самото начало, но господин Юнкер беше тук с вас и колегата Таяни също беше тук на него му благодари. Му благодари още веднъж, защото тази сутрин той въобще не знаеше, че трябва да ме замести. Благодаря ви и на вас за вашето внимание. There are eight speakers. Има 8 желаящи да се изкажат. Ще ви помоля да се придържате към една минута. Една минута за всеки и след това председателя Шулт ще приключи дебата. Първият, който ще се изкаже от Австрия е господин Крайнер. Заповядайте. Uh, yes, thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председателю. Ако мога да направя връзка с дискусията от по-рано, съгласен съм, че страните, които имат маржа в бюджета, трябва да използват този излишък, за да увеличат а, търсенето. Но аз мисля, че проблема на Европа не е толкова частната консумация или потребителите, а по-скоро бизнес инвестициите, частните инвестиции. Ако говорим за това колко трябва да е голяма тази програма, за да може да разчита на излишните в бюджетите, струва ми се, че тя трябва да бъде първа европейска и второ, трябва да е поне 1% от БВП. Става въпрос за около 100 милиарда евро. Не, че имам някакви възражения срещу плана на господин Юнкер, но мисля, че той е първо твърде късно появяващ се и второ не е достатъчно голям. По отношение на кризата с беженците мога да кажа следното. Не мисля, че само три страни трябва да носят отговорността за това да помагат на хилядите, които бягат от Сирия, от Ирак и от войната там. Мисля, че въпросът засяга цяла Европа и всички държави членки с своето влизане в Европейския съюз – са подписали Европейска декларация за човешките права и всеки, който се е присъединил към Европейския съюз, е казал, че ще помогне на онези, които бягат от войната. И съответно смятам, че всички трябва да изпълним задълженията си. Благодаря, казва председателя. Господин Граматикакис от Гърция. Благодаря, господин председател. Знам, че вие лично сте показал сериозен интерес в Гърция, въпреки че някои смята, че това е намеса във вътрешните дела на Гърция. Въпреки това съм сигурен, че знаете и последните новини. Гърция е в много тежко положение, прави всичко, което може, за да спази задълженията, които е поела по отношение на задълженията си за бежанците, а пък други страни изграждат, а други страни изграждат стени по границите си. Също Същевременно Гърция е изложена и на сериозен економически натиск. Гърците са наистина с готови за война, те а, се борят с неща на 3-4 фронта. Какво бихте казал вие, за да можем да помогнем на Гърция? От Кипър, казва председателя. Госпожа Кутра Кукума. Моя въпрос също така е свързан с дискусията, която вече беше проведена. Става въпрос за бюджета на държавите членки на еврозоната. И как се трансформират тези бюджети, защото на теория те се опитват да обслужват свободния пазар, а това, което се случва, е едно засилено социално неравно, социална неравнопоставеност. Казвате, че се намалява безработицата, но не се казва, че голяма част от служителите с опит вече работят на почасова работа и имат намалени социални придобивки. В Кипър мобилността на работната сила означава на практика емиграция. Така че питам ви, как може държавите членки отново да постигнат възможността да следват своя собствена социална политика. Разбирам, че господин Шулц говори за нещо друго. Сега от Португалия ще чуем господин Тригоберея. Добро утро, господин Шулц. Имам само два въпроса. които са свързани с важни неща за бъдещето на банковия и паричен съюз. Механизма за гарантиране на депозити е нещо от изключително значение за бъдещето на, евро, на еврото и ми се струва, че напредъка по него не е достатъчно бърз. Какво смята Европейския парламент по тази тема? И втория ми въпрос е за фискалния съюз – и Европейската схема за борба с безработицата. Това е нещо, което изглежда много важно за следващата криза. А тази следващата криза ще дойде. Не знаем след една година, след пет години, но ние трябва да сме подготвени или е, тази криза ще се превърне в бедствие за някои страни. Благодаря много. От Косово, господин Бекрай. Благодаря. Добро утро на всички. Знам, че всички в Европа се борят с тежката економическа ситуация, но аз идвам от Косово и при нас част от економическите проблеми и перспективата пред евроинтеграцията и проблемите, с които се сблъскваме сега при създаване на своята демокрация, означава, че трябва да се фокусираме повече върху подготовката и реформите, за да се справим по най-добрия начин. Ние обаче вярваме, че правото на свобода на гражданите на Косово е нещо, което е част от основните ценности на Европейския съюз. Ето защо ние вярваме, че ние сме спазили условията и очакваме реакцията на европейските институции. Знам, че това е повече въпрос за комисията, но комисията, т.е. председателя на комисията си тръгна и за това отправям този въпрос към господин Шуц, тъй като знам, че парламента доста ни подкрепя. Благодаря ви. Господин Пападимус от Европейския парламент. Благодаря, че ми давате думата. Съгласен съм с вас, че сега не е момента за излизане, както сте казали на господин Камаран сега е момента за все по- и по-ефективно е- европейско сътрудничество. За да имаме обаче ефективно сътрудничество, това, което трябва да направим, е да прилагаме на практика решенията, които взимаме. От септември парламента, съвета и комисията взеха решение да преместят 160 000 беженци в Европа. За момента само 400 са преместени. И може ли да си избираме така избирателно какво искаме да вземем от Европейския съюз? Някои страни, като Польша да речем, подбират това, което искат. Взимат финансиране, подпомагат селското си стопанство, а някои неща не искат да правят. Какво смятате за това? от Полза, Сега ще чуем госпожа Клок. Господин председател, искам да насоча вашето внимание към економическите въпроси. Считам, че политиката трябва да има за цел засилване на економическото подобрение. Също така EFSI, Европейския фонд за стратегически инвестиции, трябва да бъде свързан с други фондове. И поради тази причина ние трябва да се опитаме при прегледа да опростяваме регламентите и нормативната база по такъв начин, че да има синергия между европейските фондове, частните и държавни фондове. От името на Полша и от името на Европа мисля, че мога да заявя, че вече сме изчерпали съществуващите фактори за растеж и Европа и Польша се нуждаят от нов модел за економически растеж. Той се основава на пет стълба. Реиндустриализация, иновации, капитал за развитие, развитие на чуждите пазари и разбира се устойчив растеж. Към всичко това се добавя и въпроса за развитие на селските региони. И сега искам да поставя въпроса. Каква е перспективата за парламента и комисията да се справят с реиндустриализацията на Европа? До момента Европейския съюз се фокусира върху сферата на услугите като най-важна. И аз продължавам да се чудя до каква степен можем да създадем а, заетост в промишления сектор, в производството, защото това е от което се нуждае високотехнологична Европа. И последен въпрос, каква е позицията на Европейския парламент и на Европейската комисия по Северен поток 2? Знаем, че този газопровод е в разрез със свободната конкуренция и не отговаря на принципа на солидарност. И накрая, като представител на Полска област с сериозни мини, въглишни мини. Искам да попитам по какъв начин можем да направим нещата така, че да запазим заедостта в тази област в Силизия. Yes, thank you, Mr. President, and thank... Благодаря благодаря и за ясната реч, в която казахте, че проблемите в Сирия трябва да бъдат разрешени и че те са всъщност възоснова, в основата на беженците, които идват тук. Миналата седмица имаше прият резолюция от парламента, в която се казва, че а, applies. Че от групата Даеш извършените действия са геноцид и ако са геноцид, то трябва да се има предвид, че а, ние трябва да имаме правно задължение да спрем тези действия. Това е първото и второто как върви сътрудничеството с Турция. В момента те обстрелват и пускат бомби върху част от Сирия и също време ние плащаме милиарди на една страна, която активно води война в Сирия и се и воюва срещу собствените си граждани в кюрските региони. По какъв начин можем да гарантираме, че там ще има мир и че ние в момента не финансираме на спазване на човешките права по света? Благодаря. Сега давам думата на Италия. Sí, gracias, Presidente, No si era sentido. Eh, yo. Извинявайте, не ви чух. Струва ми се, че трябва а, да вземем предвид на това, което каза господин Шулц тази сутрин, а именно приоритета да се срещне с господин Камерън, който иска да има референдум на следващия, да губи на следващия съвет, този референдум, с който Обединеното кралство да излезе от Европейския съюз. И ми се струва, че това вече става типично за Европейския съюз. Една страна бива изслушвана само тогава, когато тропне по масата и поиска нещо. Сега по отношение на еврото. Ние, имам, ние сме единния глас на Европа, и другите страни ни подкрепят. А именно, искаме фокуса на дискусията отново да падне върху еврото. взаимоотношението между различните страни и различните парламенти по отношение на този дебат, като че увеличава тактиката за преговори само тогава, когато има заплаха от страна на страната за напускане на Европейския съюз. Струва ми се, че парламента трябва много повече да се фокусира върху това и да разбере, че много страни не са доволни. Председателя на Европейския парламент трябва да стартира процедура вътре в парламента, за да започне ясна дискусия за това, че доста страни поставят нашия проект под въпрос госпожа Фалко, баронеса Фалконер от Обединеното кралство. Благодаря, господин председателю. И благодаря, че ни дадохте обратна връзка за вашите дискусии с, председа... с министър-председателя Камеран. Искам нещо да кажа във връзка с а, това, което се обсъжда с Обединеното кралство, дали да бъде в еврозоната или не. Това, което защитава е, Обединеното кралство е, ние искаме еврозоната да е успешна, да излезе от рецесията, да има добре правеща се економика, и да направи това, което е необходимо за интеграция. Аз съм председател на Комисията по економика към Камарата на лордовете и не съм чула някой някога да каже не искаме еврозоната да е неуспешна. Това е в нас интерес, защото вие сте наш търговски партньор, наш съсед и така нататък. Така че искам да се обърна към вас, господин председател, и към другите парламентаристи, че ние желаем всичко най-добро на страните от Европейската зона и следим напредъка там с сериозен интерес. За съжаление, председателя Юнкер не отговори на моя въпрос по темата, но каквото такова. Искам да разясня нещата от перспектива на Обединеното кралство. Благодаря. И последния, който ще се изкаже преди председателя на Европейския парламент е господин Якобсън от Швеция. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам само да наблегна на следното. Въпросът, който беше повдигнат от Австрия, е много сходен на ситуацията в Швеция хората в Швеция, парламента в Швеция си задава въпроса дали Европейския съвет не би трябвало все пак да разпределя и презаселва беженците в Европа в опит да покаже солидарност и да разреши кризата с беженците, защото откакто решението беше взето от съвета, нищо не се е случило. Това не е много добър прецедент, като се има предвид, че имаме още много други проблеми в Европейския съюз, които трябва да зарешим заедно. Един от тях е и економическата криза. И искам да се обърна към всички тук. Шведските граждани дават сериозен принос към европейския бюджет – и сега на нас ни трябва европейска солидарност. Виждаме, че тя не работи на практика. Много лесно се говори за повече сътрудничество. Извинете, не е лесно да се говори за повишено сътрудничество и за Европа в страна като Швеция сега. Имаме временно законодателство в областта на обежището. и сме на най-низко ниво по отношение на спазване на общото законодателство. Причината за това е, че Дъблин не работи, другите страни от Европейския съюз не поемат своята отговорност. И затова имам въпрос към господин Мартин Шулц. Как вие виждате тази ситуация? Беше взето решение за презаселване, защо то не работи. И сега в заключение ще чуем господин Мартин Шулц, председател на Европейския парламент. Благодаря ви. Uh, different uh, political items. Вие във въпроса си обхванахте много различни политически въпроси, които отчасти са взаимосвързани. И, и, и, и вие навлизате наистина в детайлите на проблематиката, на, на редица нерешени проблеми. и насочат вниманието към нерешените въпроси наистина. И, е, трябва да бъда пределно ясен с вас. Европейският съюз може да се разпадне. И тук в Европейския парламент има доста хора, които ентусиазирано ще погледнат на тази перспектива. Когато в а, е, залата не веднъж, впрочем, се казва, че Европейският съюз а, е, е ненужен, не върши работа, а, противоречи на народната воля, е, и така нататък, е, нали, десницата и прочие. Нали, в крайното дясно е, в залата се чуват ентусиазирани аплодисменти. И тези партии в Европа, които твърдят, че националният интерес стои по-високо от общностния интерес, че моята страна е по-важна от всички останали, че Европа е пречка, че следва да бъде преустроена – тези хора, тези гласове, печелят избори. Ползват се с широка обществена подкрепа. И понеже ми питате, прочем и за личното ми мнение, не само в качеството ми на председател на Европейския парламент, чието огромно мнозинство, разбира се, е за задълбочаването на Европейския съюз, аз трябва да кажа, че днес имаме тук в парламента силна опозиция. Един от лидерите на тази опозиция в, в, в момента е, е, дава интервю, ето виждате го, той влиза в залата, е, дава интервю на, на представителите на медиите, той винаги твърди, че Европейския съюз вече се е провалил. Огромното мнозинство обаче от членовете на Европейския парламент са за. За задълбочаването на Европейския съюз. А, а, ставаше въпрос за господин Фараш, между другото, който тук а, а, а, само а, прескочи да не види, да даде едно интервю и да си ходи. Аз съм а, категоричен а, привърженик на единството, на единния Европейски съюз, понеже историческият опит, особено в Европа, ни учи, че винаги когато народите на нашия континент са се отказвали от сътрудничеството помежду си, Европа като цяло се е проваляла. И това е водило до катастрофа за народите на Европа. Ето е, защо 20 е, век, според мен, е, е най-показателният период в европейската история. Когато възтържествува принципа на солидарността, принципа на съединението прави силата, на признаването че взаимното признаване в многообразието е съществено, но че не по-малко важен императив е намирането на общия интерес за опазване на мира и достоинството. И това не подлежи на съмнение и днес. Ето защо в отговор на всички тези от вас, които повдигнаха въпроса за бежанците. Солидарността е принцип. Това е основен принцип. И който се откаже от този основен принцип и, го, и казва, мога да съм солидарен само когато ми е от полза, това е солидарност, подкопана с условия. Солидарността се разбира понякога по такъв начин, че понякога даваш, понякога взимаш. Солидарността е заложена в а, основите на Европейския съюз. Германия, Австрия, Гърция, Италия, Швеция не могат да се справят сами с бежанската криза. 150 хиляди души трябва да бъдат преразпределени. 400 души са преразпределени. Но ако Германия казва, взимам 30 хиляди, други страни казват, 40 хиляди, значи ето 70 хиляди души вече могат да бъдат разпределени. Но когато справедливо бъде разпределено, справедливо бъдат разпределени бежанците в Европейския съюз, това означава по няколко хиляди, 3-4 хиляди на държава членка като броят на бежанците се изчислява въз основа на БВП и а, месечния доход за съответната държава членка. Относно беженския а, въпрос, тук става въпрос за идеологически разногласия, а не толкова за управление на самата криза. Беше зададен току-що въпрос за разпадането на Европейския съюз. Трябва да сме наясно, че беженския поток няма да спре. трябва да договаряме условия с Турция, страна в която има проблем с кюрдите. Трябва да кажа от друга страна, като човек, който често е бил там. сирийските беженци са по-добре третирани в турските лагери, отколкото в някои лагери в европейските държави членки. И условията в тамошните лагери са много по-добри. Мога да апелирам към вас точно в а, този момент да се отворят границите да апелирам към всички, които а, могат да направят нещо за това, границата да се отвори, за да могат хората от Алепо а, да се спасят. Без Турция, без сътрудничеството с Турция няма как да а, разрешим тези проблеми. Но не значи, че когато има нещо, което не ни харесва в действията на Турция, трябва да си мълчим. Не, ние трябва да си сътрудничим с тази държава и да говорим открито за всичко. Относно ситуацията в Гърция. Гърция има нужда от помощ и то много бързо. Надявам се, че Гърция ще приеме тази помощ. В най-дълбоката финансова и економическа криза, която цари в Гърция, е допълнена и от беженската криза. Сама една държава членка не би могла да се справи с толкова много проблеми. Говорим за създаването на горещи точки, които да помогнат е, е, в процеса на разпределянето на беженците. Няма смисъл да си изгражда горещи точки, ако няма как да бъдат разпределени тези е, хора, когато дойдат. Не искаме Гърция да се превръща в един е, огромен беженски лагер затова искаме да работим по този въпрос. И така че е, да можем в крайна сметка да разпределим тези 160 хиляди бежанци, така както а, обсъждаме темата за бежанците и да можем, разбира се, да сме по-решителни по-решителни при разпределянето на бежанците. Тук седят сред нас и експерти по тази тема в Европейския парламент. Има нещо, което е важно за мен. Тук има и колеги от Германия, които обсъждат въпроса за гаранцията на депозитите. Аз съм бил дълги години кмет на един а, германски а, град и системата а, на спестовните банки в Германия е много близка до сърцето ми. Трябва да намерим решение, разбира се, но не, не можем да си позволим в Европейския съюз да не, не намерим начин за гарантиране на а, депозитите в Европейския съюз, защото когато дойде следващата криза и ако нашите банки не са подготвени и отново да накоплаците трябва да се бръкнат в джоба, не знам дали ще сме в състояние а, да се справим с такава подобна криза без а, сериозни последици. Искам да ви кажа, че трябва да напусна, защото трябва да ръководя срещата, да председателям срещата на председателите. Суверенните държави трябва да решат до каква степен ще могат да изпълнят на практика решение на Европейския парламент. Колегата от Шлезия зададе един въпрос, на който отговарям с ясно да. Имаме нужда от Европа. Европа, която да е център на промишлеността. И да се развива промишлено с съпътстващите, разбира се, услуги. Необходими са инвестиции в дигитална инфраструктура, реиндустриализация. Това са две неща, на, двете страни на най-съща монета. Аз съм бил, бил кмет на град, който е в въгледобивен район. район, който претър... в район, в който бяха извършени много трансформации в период от 30-40 години. Този регион вече не е изцяло въгледобивен. Говори се за Европа, която в бъдеще няма да използва вече въглища. Това ще означава обаче, че някои региони, въгледобивни региони, ще изпаднат в затруднение. Европейския съюз трябва да окаже съдействие, както и в миналото, на такива региони, за да се справят с предстоящите предизвикателства. От днес за утре няма как да бъде извършена тази трансформация. Един въгледобивен район да се претрансформира в нещо друго. Няма как да стане. За това е нужен по-дълъг период от време. Ако не съм отговорил някои въпроси, моля да ви моля ви да ме извините. Имаше много други колеги, които зададоха въпрос за Банковия съюз, за Косово, за Северен поток и за еврозоната. Благодаря на всички за зададените въпроси. С извинявам още веднъж, че трябва да напусна. Благодаря ви. Thank you very much, Martin. Благодаря ви, Мартин. А сега ще пристъпим към втория кръг. Преди всичко бих искал да приветствам комисаря Московиси, който ще участва в тази втора част от нашето заседание в качеството си на европейски комисар за економическите въпроси, финансите и митниците. Е, заседанието ще се председателства от господин Хендел от Европейския парламент, председател е, на Комисията за заетостта и социалните въпроси. Господин Гуалтиери ще бъде е, заместен е, от е, председателя на Комисията за социалните въпроси за втората част от заседанието. господин Гуалтиери, който тук що говори всъщност, е заед е, в е, тристранни преговори